So, И така, уважаеми колеги, ще наче на председателството на днешното заседание на нашата комисия. Нашата председателка, за съжаление, безпрепятствана на път за Брюксел. Очаква се да се присъедини към нас към 17.30 и междувременно помоли заместник председателите да председателстват в нейно отсъствие. Тъй като <clears throat> по-късно започваме днес след обед, бих искал да ви предложа едно изменение на от Дневния ред, който е разпространен, тъй като имаме гости от съвместния изследователски център на комисията, които ще направят изложение. Бих искал да спазим първоначално предвидения час за тяхното изказване <clears throat> и следователно предлагам да разместим точките от дневния ред първо ще разгледаме петата точка от дневния ред, след това четвъртата. Можем ли да приемем проект от дневния ред с това единствено изменение? Вглеждам се в очите на своите уважаеми колеги и не виждам някакви възражения. С това изменение дневният ред се приема. И така, втора точка от дневния ред приемане на протокола, на проектопротоколите от заседанията на 26 и 27 март 2018 година е публикуван в интернет. И ако до края на днешното заседание не внесете някакви възражения, ще смятаме протокола от споменатото заседание за прият. И така пристъпваме към петата точка от дневния ред. Мнозина от вас вероятно са разгледали изложбата, направена в Страсбург по време на мартинската пленарна сесия от е, изследователския център на комисията. Е, десетина стендове е, бяха подредени на тази изложба, един от който бе посветен на регионалната политика. Позволявам си да приветствам днес сред нас госпожа Емануела Белан, началник на звеното в съвместния изследователски център по междуинституционални е, и международни отношения и изнесена работа. Госпожа Белан ще ни запознае с работата на съвместния изследователски център, в частност по инициативата Науката на среща на парламент. За 15 ти на минути давам думата на госпожа Белан, след което, разбира се, ще имате възможност да зададете своите въпроси. До към 17 часа сме отделили за тази точка от дневния ред. Госпожо Белан, имате думата. Тук сте. Благодаря. Благодаря ви за отправената ми покана а чрез мен и към изследователския център, да ви запознаем с нашата дейност. Благодаря предварително на преводачите, любезно, любезно казва ораторката. И така, аз съм от Европейската комисия, от съвместния научно-изследователски център. Това е служба на Европейската комисия и накратко по- поизбързах бих ви запознава накратко с мандат с задачите на изследователския център, служба на комисията за, за научни знания, генерална дирекция по административната, административното разписание, създадена преди 16 години, в качеството наистина на изследователско звено, лаборатория, е, сега се занимаваме с широка гама наистина въпроси, в това число ядрена енергетика. Полагаме и сериозни усилия, що се отнася до управлението на знанията. Ние обезпечаваме формулирането на политика от страна на комисията. Взаимодействаме с повече от 20 на служби – на комисията, но също така, и, и това е важно да споменем в случая, сме готови и се чувстваме особено удовлетворени, когато ни възлагат задачи да обезпечаваме с научни сведения политиката на национално, регионално и местно равнище. Ние предоставяме независими научни сведения и данни. Разбира се, работата ни е научно обоснована, ние нямаме политически приоритети, работим независимо и то през целия политически цикъл. А, около 30% от работата ни е в подготовка на нова политика, а Останалата част от работата ни се свързва с обезпечаване на самото провеждане, на изпълнението на политиката и в този смисъл, в този случай общуваме най-вече с регионалните и местните власти, тъй като, знаете, европейската политика най-вече се осъществява на тези териториални равнища. Knowledge management. Um... Споменах управлението на научните знания – това направление на дейност развиваме, тъй като днес, макар и да е необходимо да се произвеждат нови и нови научни сведения, трябва да си даваме сметка, че обемът им е толкова неимоверен, че още по-важна е задачата тези научни знания да бъдат подредени, организирани, да бъдат управлявани. И ние създаваме, например, едни такива центрове за знания. Те са виртуални средища на научно-изследователски работници, на, на, на политически служители от генералните дирекции, на, на представители на академичната общност, чиято цел е да потвърдят събраното научно знание по дадена тема и да го организират така, че то да е разбираемо и полезно за политическите решаващи органи. Бих е, посочила особено в случая <clears throat> Центъра за териториална политика – Виждате вече създадените информационни масиви. Е, през 2016 година бе създаден този масив, този виртуален център за териториална политика. Ще се върна малко по-късно на него. Сега няколко примера подкрепата, която оказваме на държавите членки и на териториалните администрации. Какъв е интересът, общият ни интерес да си взаимодействаме? За нас, от наша гледна точка, мотивът се свежда до това. Изграждаме особено важна връзка с реалността – с практиката на европейската политика по места. И следователно можем да осъществим обратната връзка. Какво можем да предоставим ние на териториалните единици? О- огромно количество данни, е, възможности за моделиране, консултации, осъществяване на контакти, обмен на опит. Целта е винаги на местните политически дейци да се дава достатъчно информация, достатъчно знания, за да формулират една политика в максимална степен, обслужваща интересите на гражданите. Ето още един пример. Това е урбанистичната информационна платформа. Това е един инструмент, който се предоставя от от центровете за знания, в случая Центъра по регионална политика, той е, предоставя помощ и съдействие на местните общности, на, на градовете, е, за да е, се обезпечава така наречената интелигентна специализация. Това е един териториален подход за определяне на действия, на мерки, почиващи на потенциала, на качествата, на, на отличителните качества на отделните териториални единици, а от друга страна на един предприемачески подход, подход на местната инициатива за установяване на потребностите на местните общности и възможностите за привличане по един по целесообразен начин на европейско финансиране. one of them which is useful for, for urban areas Виж, това е, ето единият от инструментите, който е много полезен за урбанизацията, за, за териториално устройство на, на населените места от градски тип. Визуализацията, виждате, е, е полезна, интересна. Е, по, по тези пунктове на картата могат да бъдат извадени данни за, по економически параметри, транспорт, околна среда, е, да ги е, нанесете диаграматично или графично във времето и по този начин да, да се започне изработването на някаква нова политика. Това е друг пример. Атласът again, it's an analysis of over 800 uh, urban areas. И това е а, анализ отново на повече от 800 градски населени места а, е, с оглед на замърсяването. Е, и то а, е, в един детайлен териториален мащаб. И отново това е, е полезно за решаващите политически органи да се ориентират е, относно източниците на замърсяване, нали, дали са местни, специфични за самия град или е, характеризират по-широката територия, източниците на това замърсяване по видове, стопанска дейност, селско стопанство, транспорт и така нататък що се отнася по-нататък до енергийната ефективност. Друг един инструмент, който също може да намерите в тази платформа за интелигентна специализация. Не става дума за енергетика тук, е, топлофи, топлофикация и охлаждане, на които се пада повече от половината от замърсяването в градските общности. И платформата може да съдейства на, на местните политици в търсенето на решения за енергийна ефективност и източници на финансиране за промяна на енергийната структура на, на града, така че тя да бъде и по-ефективна и по-екологосъобразна. And that is, is of growing importance. Um, this is grasp, it's, it's тук имаме друг един инструмент, наречен устойчивост. Е, това е един модел, динамичен, който отчасти се основава на е, географска информация, обогатена е, с методите на математическото моделиране. И съвместно с общините, например община Милано, нашите изследователи могат да консултират местните решаващи органи за повишаване устойчивостта на тази територия. Друг инструмент, въведен съвсем наскоро, който представихме и на друга комисия на Европейския парламент, това е инструмент за наблюдение на културата и творчеството по местни общности. Около 180 града, мисля, са обхванати. А, и този инструмент предоставя информация за економиката и за въздействието на економическия живот върху културния, върху духовния живот на града. И брой музеи, например, театрални зали и така нататък също има своята практическа стойност. Е, това е инструмент, който може да бъде използван както, прочем, от гражданите, така и от местната администрация за съпоставка с градове, други градове от подобен мащаб. И след настъпилата економическа криза, прочем, констатирахме, че градове с много богат културен живот – с много сериозна културна индустрия, устояха по-успешно на економическата криза. Това е, е много значително. И това е само е, е, една малка част от целия инструментариум данни и механизми, които можем да предложим И тук, така да се каже, на входа на изследователския център имаме две брошури. Едната вляво представя каталог на, на всички услуги, които е, предоставяме. Другата брошура е насочена към регионалното измерение. Ако проявявате интерес, свържете се с нас. Ние с голямо удоволствие ще ви подадем ръка за съвместна работа. Това е най-новата ни инициатива науката, на среща на парламента, на среща на регионите. Е, това е един, един проект, който парламентът любезно одобри по, по финансиране на стойност 1 е, милион. Инициативата датира от 2015 година, тогава още съвместно с Европейския парламент Брюксел. И от тогава насам е, проведохме същата инициатива с местни и национални парламенти. Пилотният проект, както казах, е, е, вече е прият със съответното финансиране и ще обхваща три действия. Първото е на стойност 600 хиляди е, евро, заделени за прояви, за, за събития и така наречени новаторски лагери или срещи е, в националните столици и в други градове. Целта е да, да се създадат поводи и средища за разговори между учените от една страна и политиците от друга. Мотивите са двояки, така да се каже. От една страна, знаете, <clears throat> последък проявяваме особена чувствителност към дезинформацията, към неистинската новина, към информационното замърсяване. Замърсява се всъщност политическия процес и постигането на политически консенсус. И другият мотив е констатацията, че научните работници от една страна и политици от друга не знаят как да общуват помежду си, как да говорят на разбираем едни за други език. С тази цел ние се опитваме да им дадем възможност да се срещнат, опознаят и установят контакти. Тези прояви ще се провеждат по някои на общи теми, виждате, но най-важно за нас е определената тема да е от значение, да, да е съществена за политиците на съответното място. Може да става дума за бъдещето на винопроизводителните, например, винарските райони, е, бъдещето на околната среда, на, на, на економическото развитие по, по различни отрасли и така нататък. За участие могат да кандидатстват национални, регионални, някакви местни парламенти, в зависимост от а, е, е, политическото устройство на, на страната, дори до местното равнище. Ние ще финансираме проявата, както и проучвания по темите, които ще се обсъждат на тези е, прояви, е, проучване предшестващо проявата, е, като работен документ за дискусията или пък обезпечаващо по-нататъчните политически действия. Като е, различните териториални единици биха могли да, да се обединяват за участие в такава проява, за обсъждане на общи проблеми и, и споделяне на общи решения. Can be uh, also an opportunity for regions to, to establish a new link. И, и така, впрочем, ще се създаде възможност два региона да си подадат ръка, да, да заработят заедно, както никога до сега. Тук просто за, за ваше сведение научно-изследователска инфраструктура, е, ние сме представени е, в пет държави членки Белгия, Германия, Италия, Холандия, Испания. Е, тези наши, в тези наши местни представителства имаме 69 научно-изследователски структури от най-малкото до, до най-голямото, примерно инфраструктура за ядрени изследвания. Друга една инициатива, която е в ход, е разтварянето на, на вратите на, на тези е, инфраструктурни звена е, за научно-изследователски работници и дори е, стопански дейци от държавите членки. По, по целесъобразност, евентуално, т.е. ако се споразумеем за някакъв изследователски проект, който представя общ интерес помежду ни, т.е нас, изследователския център и някакъв местен партньор. А от друга страна, както казах, сме готови да общуваме с производители, с промишлеността за е, някакви изпитания, за, за експериментални разработки, които евентуално биха могли да бъдат и комерциализирани. А, ето, ние в интернет може, може да видите и, и нашите обяви за, за участие, за да, за да се запознаете и евентуално да се включите. С това бих искала да, да приключа с благодарност за вниманието е, и с готовност да, да отговоря на вашите въпроси. Ако проявявате интерес и, тук и сега и в последствие, е, свържете се с нас най-вече за, за по-нататъчни действия по този пилотен проект, утвърден от Европейския парламент съвсем наскоро. Така че, е, любезно ви моля да, да обърнете внимание на този проект. Е, както казах, в, в интернет е, процесът вече е отворен, може да се кандидатства. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Белан. Колегите най-напред бих помолил, ако имат въпроси, желаят да повдигнат някаква тема за разговор, да помолят за думата, господин Богович. Е много важна, защото по този начин наистина можем да подпомогнем по-доброто регионално развитие в Европа. Имам няколко въпроса. Първо, можете ли да не кажете дали някъде на друго място по света или вън, дали има някаква сравнима информация. И всъщност как комисията гледа всъщност на тази програма и тези дейности по отношение на заделянето на ресурси в рамките на МФРМ. Освен това, а, получавате ли информация от държавите членки за постигнати резултати и така нататък? Yeah. Градове, общини, които не разполагат с голяма администрация, също имат право да се възползват от вашите резултати да ги могат да се е, целият този е, пакет от регламенти, така наречения омнибус. Виждаме, че това е един дефицит, а именно участието на... На отазку приступу к информациям праве про, неен про jednotlivé obce, Благодаря ви, аз също имам въпрос относно обмена на информация. информацията, която се предоставя за градове и общини, но също така и за организациите в тези общини, в различните асоциации. Освен това, имаме още един въпрос – Защо вие сте представени всъщност само в пет страни, ако не бъркам, а не в седем? Има ли други изказвания? Ако няма, аз също бих желал да задам въпрос. ами но какви са критериите, които са заложени във вашата стратегия критериите, които вие сте избрали да изготвяте вашите анализи. И вие избирате темите, които анализирате, върху които работите. Това е въпросът ми. Колеги, дам на госпожа Белан. Да, благодаря ви. Благодаря за всички зададени въпроси. Ще се опитам по най-добрия начин да ви отговоря. Първо, а, нали, има публична, като публична институция, но ние сме също така и, и следователски център. Въпреки разумения за сътрудничество, както казах, с различни партньори, като региони, държави членки, министерства, например Министерства по образованието, на научно изследователство от научно-изследователската област, критериите, съобразно които избираме нашите партньори, са, разбира се, отлични постижения и ние продължаваме годишно да подписваме стотици споразумения за сътрудничество и съответно нашите изследвания съвместно публикуваме с нашите партньори по целия свят. С други думи, Европа Искам отново да се спра на а, интелигентната специализация. А, това е така много а, важна област. Тя е, това е условие много важно за развитието на Европа. Имаме вече и до, достъп до важни за тях данни и информация. Към момента 180 държа... региони и половината държави членки вече са се регистрирали в тази платформа за интелигентна специализация. Освен това, третите страни проявяват доста. Например, през есента за първи път ние ще организираме една съвместна среща с тези е, заявили интерес партньори, именно да обсъдим просто свързани с интелигентната специализация, защото по този начин всъщност ние извършваме износ на европейски въпрос за малките градове общини. А, много зависи какви са темите. Например, интелигентната специализация може да насърчи е, сътрудничеството с различни партньори, региони, общини, градове и така нататък да се задълбочи и увеличи това сътрудничество. Сега относно въпроса за споделяне на информация. Да, споменах ви големия брой споразумения, които подписваме. А, така, вие казахте, че сме представени в пет а, страни. Може би аз а, не бях съвсем а, ясна. Това не са всъщност офиси, наши офиси, нашите представителства, това е както комисията има представителство в Брюксел, в Люксембург, Испра, например, е най-големият научно-изследователски център в рамките на комисията, що се отнася до броя на персонала. И това е част, то е част от е, централата. Така че това са представителства в е, е, пет страни, но ние всъщност имаме малки е, звена. Така че ние сме започнали тук в Брюксел. В самото начало казах, че нашия център е, е независима институция, която разбира се се води единствено и само от научно-изследователски методи. Реални дирекции, които, например, имат желание ние да изследваме някаква тема, някаква област, тъй като те, например, възнамеряват да предобряват нашата работна програма и надявам се с това вече да съм отговорила на всички ваши въпроси. Да, благодаря ви, госпожо Белла. Имате някакви е, взаимоотношения с е, обществеността и с общините? И, имате предвид необходимостта от по-добра комуникация и повече комуникация. Да, опитваме се Разбира се, че ние имаме стратегия за комуникация. Разговаряме с различни представители от различни области, разговаряме с изследователи, разговаряме и с политици също времено и с широката общественост. Един интересен факт. В Испра, в Италия, имаме център за посетители, където посетителите могат да, да следят определени експерименти и да се запознаят в реално време с нашата работа. Много ви благодаря, госпожо Далан, за вашата презентация, за информацията, която ни представихте. Сега преминаваме към четвърта точка от дневния ред насърчаване на растежа и сближаването. Основно този доклад за насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС. И господин Хетманд подчерта важността на граничните региони, които съставляват 13% от населението в ЕС. Но тези речика ще представи А, искам да се извиня от името на господин Хетман. Има а, смъртен случай в неговото семейство, така че а, той, разбира се, ме помоли от него име да представя а, то, неговия доклад по собствена инициатива. Става текст, изготвен от господин а, Хетман. И след тази дискусия господин Хепман, разбира се, се опита да включи предложенията в новия текст на доклада. В нова, новия, новата редакция обаче той ги а, извади от текста, тъй като той смята, че всъщност нов самостоятелен доклад би следвало да бъде изготвен за тези най-отдалечени региони, които възлизат на 40. А, така че работата на докладчика и с докладчиците в Сянка наистина е много плодотворна и разбира се настъпват някои изменения. На 21 март 2017 година комисията представи съобщение по тази тема. На лице са доста препятствия пред економическия растеж и развитие в тези региони. Вирки са е, на подрочи изменения смята комисията, че могат да бъдат премахнати, за да се насърчи растеже в граничните региони, което ще доведе до 2%, 2% растеж на яснително. Докладът е структуриран последния начин. Предвидени са три глави. В първата глава това са проблеми, спънки, които пречат на економическото развитие и на работата на предприемачите. Често работниците в тези региони са изправени пред проблема, че техните дипломи, например, не се признават. Освен това, има различия в здравноосигурителната система и така нататък, което всичко разбира се, забавя економическия растеж. Освен това се забелязват и проблеми в обществените поръчки. Освен това, би следвало да. Много е важно да се а, увеличи доверието да се подобри е, транспортната инфраструктура, а също така да се насърчава изучаването на чужди езици, което е много важно именно в е, граничните региони. Друга важна тема е миграцията, а също така и заедостта. И разбира се, докладчика е включил и аспекта беженци. Много е важно общинските власти да си сътрудничат с регионалната управа, с националните органи, а също така и с европейските институции. Което, разбира се, ще подобри и здравеопазването в тези региони. Друга важна тема това е образованието. Увеличаване и подобряване на сътрудничеството в сектора на образование. Важно е програмите в този сектор да продължат и след 2020 година, да се намали бюрокрацията, за да може тези програми максимално лесно да бъдат, да стигнат до своите крайни потребители. За да могат всъщност общините от тези региони сътрудничеството с докладчиците в, в Сянка. Аз лично също бих добавил още нещо. А, а например, да се включат и практически а, примери. Аз съм а, словенец, пограничен район с. А, е изключително важно Например, в Австрия преди доста години, може би, ако чуят словенски, така и услугите, а, а не да налагаме протекционизъм, който възпрепятства, разбира се, търговията в тези гранични други държави членки. А, а също така много важна за този регион е за справяне с кризата с беженците. Благодаря ви, господин Бългович, за това, че в тези трудни условия се опитахте да прочетете господин председател. На мен ще ми е малко по-лесно, защото използвам iPad-а си с осветен екран. Благодаря на докладчик. Транспорт, движение, осигуряване на услуги, здравеопазване и всичко онова, което осигурява помощ при извънредни ситуации, противопожарна команда, полиция и така нататък. Трябващните райони, това са проблеми, които не познават граници. Освен това, трябва да започнем да мислим за финансови стимули за проекти, с които да се решат тези проблеми, особено когато става дума за работни места и намирането на работници, които да ги за... Аз мисля, че освен вътрешните гранични райони, ние имаме нужда от стратегия за морските гранични райони, външните граници, особено когато става дума за страни, които участват активно в процеса на европейска интеграция. Как, с какви възможности за маневриране ще разполагаме при следващата МФР? Също така ще имаме нужда от помощта на държавите членки. Трябва да се координират усилията на всички нива. Сигурен съм, че парламента трябва да излезе с някои административните и правни пречки ще възлязат на 91 милиарда евро. Освен това, трябва да подобрим качеството на живот за 150 милиона европейски граждани, живещи в тези гва, да има позиция по тази много важна тема. Разчитам на добра съвместна работа с колегите. Не виждам докладчик в сянка от другите групи и за това ще дам думата на всички колеги, които искат да се изкажат. Искам да благодаря на докладчика, който избра тази тема. Аз също живея в такъв регион. На 5-10 км живея от 2-3 граници. И всъщност в нашата област има доста европейски. А друг е въпросът какъв е смисъл от тези проекти. Първо, трябва да се знае, да сме наясно, че всъщност Европейската комисия ще предвиди в новата многогодишна финансова рамка финансови средства достатъчни за продължаването на тези проекти, защото са предвидени за следващия период от 2021. И в сравнение с сумата от предходния период, която беше на 6,5 милиарда, виждаме, че са повече средствата предвидени в новата МФР. Средства да останат, когато вече бюджета бъде одобрен. Да, много са важните теми в пограничните региони, като се ликува в друг граничен регион. Естествено, че трябва да има равнопоставеност в изплащанията. Важно е първо да се помогне на хората. Съществува един инструмент, така наречения ЗОАСТ, който именно преди да се разберат какви разходи ще бъдат поети от коя държава членка и така нататък, за да не се притесняват самите пациенти. И комисията мисля, че много точно описва това в своето съобщение комисията предвижда един списък за, за хората. Ще бъде малко повече работа за самата, самите държави членки, за правителствата, обаче ще бъде от голяма полза за пациентите. Комисията упоменава своето съобщение Европейските гранични конвенции. Един вид правен на една държава членка например, да бъде прехвърляемо в друга държава членка, но не, но не да има презастъпване на а, здравните права и осигуряване, което разбира се ще упрости а, трансграничната дейност. И действително също апелирам към комисията съвсем конкретно да опишат им някои предложения в а, доклада на господин Хетман, за да могат тези наистина инструменти да бъдат съвсем конкретни. Това е всичко, което от мен. А, ако няма други колеги, които желаят да се изкажат, първо комисията, може би, да. Вие да имате, е, ще получите думата, след това господин Богович. Венди комисията. Благодаря, господин председател. Без е, осветление, пък и без е, добро качество на гласа ми няма да стигне много далеч.